Buenos días. Empezamos la... Добро утро. Ще започнем днес заседанието на Комисията по жалбите. Искам да ви кажа какво стана вчера вечерта на заседанието на координаторите. Първо, те отбелязаха, че дневният ред, предишният дневен ред е прият 17 октомври и приеха решението на групи, политическите групи за януари, що се отнася до слънчева енергия ревизия на директивата от 2009 година от координаторите решиха да дадат едно решение за слънчевата енергия и да се реши по-нататък, както се предложи от комисията и ИТРЕ. Що се отнася до докладите, които бяха приети, предложени от председателството, исканията за частта Б, всичко беше приключено и жалбите от октомври са представени писменно в протокола. Изслушванията, публичните изслушвания и делегациите за първи семестър. Беше решено да се направи посещение в Швеция през февруари, през май в Испания. Беше решено също за втората половина на 2017 да предложим една мисия в Таранто, да, която мисия беше всъщност отложена поради липса на кворума е преди една седмица. След това стана дума за Брекзита следващото съвещание координаторите ще говорим по това и да поискаме от политическите отдели да набавят необходимата информация. Що се отнася до програмата за външните изследвания 2017, координаторите отбелязаха предложението, което беше предлож... направено от политическия отдел и решихме да определим за 17 ноември срока за внасяне на молбите. Елеонора Леви, ни обясни какво прави работната група по въпросите за благоденствието на децата и резултатите ще бъдат предложени преди март до година. Съвещанието и парламентарното заседание беше отложено за, за разглеждане следващото съседание координаторите. Освен това, ние се съгласихме с организирането на парламентарната конференция за хората с увреждания през 2017. Това беше искане от страна на председателя на Европейския форум за хората с увреждания. Беше поискано комисия, наша комисия да участва. Решихме също да изготвим план за действия за равенството между мъже и жени. Това беше искане от страна на председателката на Комисията за жените и Петерия и е нашата връзка. Това беше за заседанието на координаторите и сега ще преминем към, казаха ми, прощавайте, че има една група студенти от, от университета в Кент, която ще симулира едно изслушване в рамките на техните задачи домашни, така че да са добре дошли сред нас. И така сега ще е, разгледаме въпроса за жалбите. Получихме една жалба 205 за модернизирането на е, отсечката с Шулашката уческа е, ЖП линията Личковски. Е, вносите на жалбата иска да се остане анонимен, така че ще дадем думата на Ричард Солик който ще изчете тази декларация от името на вносителя на жалбата. Моля, имате думата. Veľmi пекне. <clears throat> veľmi pekne ďakujem, dobrý Благодаря, добър ден на всички. Скъпи колеги, искам да благодаря за това, че комисията Пети реши да се занимава с тази жалба. През 2015 е, година беше представена една жалба, И ще, гражданите се, се обърнаха към е, Европейския парламент в Словакия се изготвя проект за ремонт на ЖП отсечката, т.е. да се подобри качеството на железопътния транспорт. Този проект ще бъде изгоден само за словашките граждани, но независимо от това, както се е случило в миналото, общината изготви условия които не са свързани с финансирането на този проект за общината. Това е просто една възможност да се бъде построен безплатно в кавички този обект. И Липтовски Миколаш, тази област е една планинска зона, има една река, която минава през града и северната част, т.е. над реката, където се намира инфраструктурата на общината, а в южната част има един, едно голям, един голям супермаркет, ЖП линията ще бъде изнесена към юг. Виждате на зелената част на е, тази карта. И за това общината иска да построи един трети мост. Вече има два моста. Един го виждате вляво, в зелено и един в дясно. Един километър разстояние има между тези два моста и са мости, които, мостове, които трябва да всъщност да понесат целият трафик. Независимо от това, общината иска да построи трети мост с червено е на картата. Има много притеснения. Това ще се отрази върху гражданите, които живеят в този район. Мостовете, които съществуват, които вече са достатъчни, могат да понесат този трафик. Но може да се разбере, че тези мостове не са тясно свързани с ЖП транспорта, но са достъпни чрез автобусен транспорт, който свързва с ЖП мрежата и от това ще засегне естествено живота на хората, които живеят наоколо. Освен това ще прекъсне една писта за велосипедисти, построена през 14-та година, която върви от Польша до Словакия. Това е един трансграничен проект. Не се знае точно колко ще струва и строежа на този мост, но по всяка вероятност е, това, което се представя като сума е твърде ниско. И получихме е, информация в секретарията. Жалощия се казва, че този проект може да засегне, да работи с частни фирми и аз трябва това да се извърши с фондове на Европейския съюз. Но до този момент не е представена оценка за въздействието върху околната среда на строителство на този мост. И това означава, че е нарушено правото за информиране на общественото мнение за ситуацията с околната среда. Строежа на този мост означава много класифициране на терена, ще увеличи шума с около 10 децибела в тази зона и за да се гарантира здравето на хората предвид шума и вибрациите, трябва да се засилят, е, да се покрепят е, жилищата в зоната, да се изолират и това е един аспект, който не е взет под внимание, което е правена оценката, но всички, всичко това трябва да се вземе под внимание, когато се изготвят необходимите документи. Този мост се представя като инвестиция, от голяма важност, но е, общината има само думата за тази инвестиция и често, между другото, тези искания е, за инвестиции е, всъщност служат за оказване натиск върху различни администрации. И това е един а, типичен случай за злопотреба с европейските фондове. И в заключение искам да ви кажа, че предлагам да Европейския парламент да продължи да следи спазването на условията, свързани с модернизирането на тази ЖП отсечка и на второ място предлагам този случай да бъде проучен от комисията Тран, за да може тя да каже, тази комисия, тъй като има и други случаи, които са свързани с тези инфраструктури, и комисията и ЕНВИ също трябва да се изкаже върху е, проблемите свързани с околната среда. На четвърто място предлагам след като комисията набави необходимите документи, Европейския парламент да се обърне към Министерството на транспорта на Словешката република и да изпрати едно писмо, като обясни, че не е задоволен, не, задоволен от този проект като обясни ясните мотиви, факта, че е, с, налагат се специфични условия от, е, от е, общината, които не са коректни. Благодаря за работата, която из, извършихте по този въпрос. И идеята е, е да се използват фондовете само за предвидените неща за това. И в заключение, Искам да приканя представителите на Европейския парламент да проучат е, въздействието върху околната среда е, на строителството на този мост. Благодаря. Благодаря. Комисията. Уважаеми евродепутати, госпожо председател, благодаря ви, че ми давате думата. Ще бъда кратък. Най-напред е, искам да благодаря за внесената петиция. Тъй като обръщането на внимание върху подобни въпроси помага на Европейската комисия, която отговаря за управлението на средствата от Европейския съюз в сферата на транспорта, да подобри качеството на проектите и правилното изразходване на средствата. Това е на първо място. Ние сме признателни за това, че този въпрос е поставен на нашето внимание. На второ място, този въпрос вече е разискван многократно на среща с представители на словашките власти и ще продължим да го правим и в бъдеще. Както знаете, подготовката на проекта за подобни инфраструктурни проекти изискват доста време и в момента сме приканили словашките власти да ни предоставят необходимата информация включително обосновка за необходимостта от изграждането на моста, който се визира в петицията. След като получим цялата информация, ние ще разгледаме много подробно и мога да ви уверя, че ще обърнем особено внимание на въпросния мост ако словашките власти не могат да обосновят, обосноват е, този инфраструктурен проект е, за модернизацията на железопътната линия, железопътната линия е приоритет за Европейския съюз, тъй като е един от коридорите, е, трансевропейските коридори в сферата на транспорта. Това е накратко от наша страна. Ние ще следим въпроса много внимателно, за да сме сигурни, че ще стане така, както току-що ви казах. Председателката. Благодаря. Господин Вареза. Благодаря, госпожо председател. Действително, след тази презентация малко се чувствам загубен. Вие казахте, че искате моста да се изгради е, от общината. Е, вие казахте също, че ще има злоупотреба с европейски средства. Не знам как това се вписва, след като е, се казва, че ще бъде изграден от общината. Също може би да се включи въпроса за оценка на въздействието, връзка с шума. Комисията може да каже нещо повече по този въпрос. Това е дългосрочна инвестиция и е сигурно, че ние трябва да я обърнем внимание. Нека да оставим тази петиция отворена. Eh, Благодаря, сеньор Мария Сарента. Благодаря, е, госпожо. Това е един е, случай, който наистина се вписва в нашите компетенции. Казвам го пред студентите, които следят нашето заседание. Добре би било е да кажем, че това е нещо, което от компетенциите на Европейския съюз и по-специално на нашата комисия. Освен това смятам, че трябва да благодарим на вносителите на жалбата или вносители на жалбата, който зададе този въпрос. Според регламента е нормално вносителите да бъдат е, анонимни, това е тяхно право. И в този случай могат да бъдат представени от е, един е, депутат и благодаря на колегата, който ми запозна с тази жалба. Но сега считаме, че позицията на комисията дава път на един преглед. Комисията каза, че ще следи отблизо това досие, ще го проучи внимателно, ще види дали има някакви последствия, дали има нарушаване на правото на Европейския съюз и комисията е готова да не финансира този проект, което показва, че комисията може да действа и е съвсем ясно, категорично по е, исканията на един гражданин. И това е всъщност ролята на нашата комисия, това е част от нашата работа. И четвъртото, колегата представи въпроса за разходите, много подробно представени последствията, които биха могли да проистекат от е, осъществяването на един такъв проект, евентуалните нарушения, които могат да са извършени нарушения на европейското право. Е, явно има някакъв проблем с микрофона. Well, uh, I can uh, continue, but not in German. <laughs> uh, έλεγα λοιπόν ότι... И така, както казах, това е една много важна област. Нашето предложение е е комисията да, е, петицията, жалбата да остане отворена, да продължим да поддържаме контакт с е, вносители, с господин Шурик, да изчакаме резултатите от проучването, което ще бъде проведено от комисията и след това ще видим как ще е, се занимава с този въпрос. Мисля, че като се изходи от всичко това, просто може да оставим тази жалба открита. Благодаря. Благодаря. И така, за две минути за отговор от страна на вносителя, представителя на вносителя. Благодаря на колегите, които се изказаха, които подкрепиха този въпрос, но искам да изясна факта, че е, идеята е да се построи този мост безплатно. Това са инвестиции, които е, се определят като основни за строежа на тази отсечка. Опитах се да ви обясна, че е, тази инвестиция не е основна, не е, както, както ви го описах е, с картата. Търси се да общината се мъчи да убеди, да убеди всички, че този мост ще бъде построен от общината. Аз поддържам контакт с много хора от много години, много пъти съм бил на място, за да видя каква е ситуацията и съм убеден също в това, което се твърди в жалбата. Така че според мен този мост е абсолютно безмислен и ще влуши качеството на живота на хората, които живеят в областта. Това са около 2550 души, които живеят които подписаха тази жалба и това е съвсем ясно. Благодаря, казва председателката. И така ще оставим, както вие предложихте, жалбата открита, докато комисията получи отговори, отговори от власт, словашките власти за да може да проучи въпроса дали действително се оправдава използването на европейски фондове за строителство на такъв мост. Комисията ще ни обясни и как стоят нещата за този период 2015-2020, дали този проект може да бъде платен и както искат е, жалбащите се. Ще поискаме е, становище от комисиите Тран и АВИ, за да може, разбира се, да обхванем въпроса правилно. Така че, както казах, чакаме за сега словашките власти да се изкажат. Следващата жалба. Господин Ацюри, италиански граждани за опазването на околната среда, за морската зона, за Супаролсо в Сардения. Така че давам думата на вносителя на жалбата. Не. Не, няма го тук. И от комисията. Даваме думата на комисията. Добро утро. От информацията, предоставена от носителя, не е ясно по какъв начин промяната в плана за управление на този обект по Натура 2000 и какъв ще бъде ефектът върху околната среда. Компетентните италиански власти са извършили детайлна оценка на въздействието върху околната страна, среда и е решено да не се следва цялата процедура по СЕА, тъй като не е сигурно, че ефекта върху околната среда ще бъде значим. От предоставената информация комисията не вижда основания за твърденията, че това ще се отрази на здравето на хората и че този аспект не е отчетен при оценката на въздействието. Директивата СЕА изисква проектоплановете да бъдат предоставени на вниманието на обществеността преди приемането им. Но не е прецизирано по какъв начин да се осъществява конкретно това. Що се отнася до твърдението, че има нарушение на член 17 относно правото на собственост, както е записано в Европейската харта. Това е в правомощията на държавите членки. В последващи съобщения се посочва, че в новия вариант на плана от март се отчита наличието на тази колония. Искам да кажа на вносителите, както и на уважаемите депутати, че въпросът, визиран в тази петиция, не е в първомощията на Европейската комисия algún miembro del Parlamento quiere intervenir? Има ли някой, който би да вземе отношение? Питер. Мисля, че комисията беше <clears throat> доста обстойна. Предлагам да приключим с тази комисията, с тази петиция. На базата на тази информация, която имаме. <clears throat> Мисля, че може да приключим петицията, е, защото според мен няма смисъл петицията да остане отворена. Съгласно информацията, която беше предоставена, ще Считаме, че тази петиция е закрита. Ако получим нова информация, можем да преразгледаме въпроса. Преминаваме към следващата петиция, която е номер 50-2015, в която се твърди, че не е извършена стратегическа екологична оценка в областта Торе Гранде, община Ористано. Вносителя не е тук, затова давам думата отново на представителя на комисията. Що се отнася до твърденията за замърсяване, eh, бихте ли говорили малко по-бавно? Що се отнася до това, че е замърсена почвата и подпочвените води. Информацията, която е предоставена от вносителя, показва, че са предвидени мерки за почистване, така както е предвидено. Що се отнася до неспазване на директивата за стратегическа екологична оценка, директивата СЕА, плановете за земеползване на малки площи на местно ниво и малките промени изискват оценка на въздействието върху околната среда само когато държавите членки решат, че тези планове ще имат сериозно екологично въздействие. Тъй като промяната в плана се отнася до прилагането на проект, реализирането на проекта за изграждане на жилищен квартал върху бивш промишлен обект, след извършването на дейностите по почистване. От а, информацията на вносителите не е ясно как а, тази промяна в плана ще се отрази негативно върху околната среда, за да изисква стратегическа екологична оценка. Информацията на вносителите не дава основание на комисията да чита, че местните органи към момента нямат намерение да спазват правилно директивата за стратегическа екологична оценка по отношение на този обект. Също съдебните органи а, и органите, които отговарят за транспонирането, имат задължението да следят в каква степен е приложено правилно транспонирането. Благодаря ви. Muchas gracias. Eh, ¿Alguna intervención? Има ли някой друг, който иска да вземе отношение? Питер? Според мен, ситуацията е <clears throat> подобна на тази с предишната петиция. Тук става дума за малки промени в една защитена зона. И местните власти трябва да вземат решение дали трябва да има оценка на въздействието или не. Е, комисията смята, че няма индикации за нарушаване на общностното право. Затова аз също предлагам тук приключване на петицията. Но ако получим в последствие нова информация, която е в противовес с информацията от комисията, бихме могли да отворим отново процедурата. Но, според мен, е, така както изглеждат нещата сега, трябва да приключим петицията. Мисля, че това е разумно решение. Ще зад... приключим работа по тази петиция ако е- бъдат предоставени нови доказателства на нарушение на европейското законодателство, можем да я разгледаме отново. Преминаваме към петиция 1199 от 2011, внесена от гражданин от Испания и група 16 други граждани относно нарушаване на правото на гласуване също петиция, която е по същия въпрос, номер 1288 от Габриел Дела Круз. Мария Дел Невес и Габриел Дела Круз, двама от носителите, са в залата и ще имат възможност да представят своята гледна точка. Имате думата. Е, Micro, please. Моля да се включите микрофона. Най-напред искам да благодаря, че ни поканихте. Когато аз изпратих тази петиция, аз изпаднах от всякакъв демократичен процес, тъй като моето право на гласуване непрекъснато не се спазва. Преди 13 години отидох да живея и работя в един университет в Финландия. И от 2010 година испанските политици въведоха реформа, която на практика прави почти невъзможно или поне много-много трудно да се упражнява правото на гласуване. Когато внесох тази петиция, това беше веднага след европейските избори, съгласно сегашната процедура, трябва да искаш да заявиш желание да гласуваш, е, след което ти се изпраща формуляр, който трябва да попълниш, е, връщаш го попълнен, е, трябва да изчакаш деня на изборите, след което много късно постъпват бюлетините. Те идват много-много късно тези бюлетини, тъй като има оспорвания. До последният момент не пристигат две седмици е срока, в които почтите трябва да могат да обработят тези пратки. Аз по тази причина не можах да гласувам. Многократно съм разговарял с представители на испанското правителство и винаги ми се казваше, че нямам основание за оплакване, а мога да се оплаквам само от почтенската служба. Беше е, прият закон за гласуване е, на живеещите испански граждани в чужбина, което доведе до рязък спад е, на броя на гласуващите. Преди 30 бяха, сега са едва 5. Е, има голяма бюрокрация, липса на информация и този закон се твърди, че е въведен, за да не се допусне злоупотреба и подправене на изборните резултати в Латинска Америка, но аз пак живея в Европа. За мен изборите в Испания са важни. Моите родители живеят там. Аз също ще се върна един ден там. За това става дума за моето бъдеще. За мен те са важни избори. Мисля, че е много добре, че мога да гласувам в местните избори в Хелзинки но и изборите в Испания и европейските избори също са важни за мен. И този аргумент, че целта е да се предотвратят злоупотреби при гласуването в Латинска Америка, това по-скоро се дължи на неправилни списъци на гласоподавателите. В тях понякога фигурират хора, които са починали. Испанските власти нямат коректни списъци на гласоподавателите, не знаят кой точно има право да гласува, кой не. Тоест, регистъра на гласоподавателите на Испания не е съвсем актуален. Преди да се въведе новия закон, през 2008 година за пръв път беше приложен този метод в някои от местните избори в Испания и тогава а, беше засегнат процента на гласуваните. Така че имаше отново рязък спад в а, избирателната а, активност. Изборната комисия направи препоръка че използването на този метод е, не дава възможност на хората да гласуват. Е, испанските политици са го знаели преди да въведат тази система през 2010 година. Това доведе до спад е, на гласуването от 32 на 5% и аз не съм в състояние да гласувам година след година. Затова се обръщам към европейските институции. Аз съм европейски гражданин, аз обучавам финландски студенти, работя в европейски контекст и настоявам поне да има някакви насоки, които да се спазват, когато се въвеждат закони в държави членки на Европейския съюз, трябва да има начин да се гарантира правото на гражданите, които живеят в чужбина, да гласуват. Има милиони испански граждани, които живеят в чужбина. Не знае точно какъв е броя, които живеят в други европейски държави, но съм убеден, че трябва да има някакъв начин за урегулиране на този проблем. Испанските власти пренебрегват този въпрос отдавна. Разбира се, бих могъл да говоря за политическата отговорност. Защо е прият този закон? Каква е била целта му? И какви са реалните му резултати? През 2008 има доклад на избирателната комисия, която заявява 0,45% от бюлетините са върнати на изпращача, тъй като лицето, което е трябвало да гласува, е починало. Тоест има проблем с избирателните списъци. Тези списъци трябва да се осъвременят в Испания, но това не е само местен проблем не се отнася само за гласуващите в чужбина, а и за онези, които гласуват вътре в страната. Относно следващата петиция, имате думата. От както е в сила закона наблюдаваме нарушение на правото на гражданите и тяхната равнопоставеност пред закона е под въпрос. Не зная дали въпросът е в европейска компетентност, но ако испанската държава не защитава правата на собствените си граждани, на гражданите, които живеят извън страната, но са испански граждани, ние се обръщаме към по-високопоставена институция, за да бъдат спазени правата ни. Бяха разисквани въпроси, свързани е, също и с е, правата на работниците. И това намери отражение в е, проекто резолюция за временните договори. Може би в този случай може да се направи нещо. Благодаря, Моника. Давам думата на представители на Европейската комисия. Благодаря, добро утро на всички. Най-напред искам да подчертая, че Европейската комисия счита за изключително важно да се участва в изборите и че гражданите имат право да гласуват, да участват в изборите, да упражнят това свое демократично право но имаме проблем, що се отнася до намесата от наша страна в изборния процес на държавите членки. Съгласно договорите, ние нямаме право да се намесваме при организирането на национални избори, въпреки че можем да участваме в организацията на европейските избори що се отнася до петицията за гласуване в изборите за Европейски парламент. Държавите членки са свободни да организират изборите. Те са свободни да организират и общите си избори. Много трудно е да се определи дали има нарушение на европейското законодателство и не. Съветът и парламента обсъждат сега нов законодателен акт, свързан с изборите и се надяваме, че ще се гарантира по този начин възможността да упражните демократичното си право на глас и участие в изборите и че проблемите пред гражданите, които бяха констатирани по време на изборите за Европейския парламент през 2009, ще могат да бъдат преодолени. Беатрис. Искам да благодаря на вносителите, не само защото са тук днес, а защото накратко представиха проблема, пред който са изправени. бих искал да обърна внимание на факта, по какъв начин се гласува в Испания. Сякаш трябва да се молите, за да можете да гласувате, така звучи. Но когато евро... испански граждани живеят на територията на Европейския съюз, те са Евро... испански граждани за съжаление, те трябва да преминат през доста бюрократични спънки, за да упражнят правото си на глас, както е посочено в петицията от 2010. Не е постигнат положителен резултат до сега, тъй като избирателните списъци не са коригирани, има проблеми с упражняване правото на глас – Затова има рязък спад на броя на испански граждани, живеещи в чужбина, които гласуват. Комисията правилно подчертава, че правилата за провеждане на изборите са изключително в правомощията на държавите членки но се струва да се обърне внимание на Испания по този въпрос. Имало е вече някои а, контакти по други въпроси от европейското законодателство с други държави членки. Испанското законодателство предвижда упражняване на правото глас, на глас на испански граждани, живеещи в чужбина. И е важно да знаят, че промените в законодателството са оказали отрицателен ефект върху упражняването на това право на практика. Има доста административни пречки, има доста загуба на време, има доста разочарование – когато бюлетините не е, пристигат своевременно или пък когато най-сетне бъдат върнати, се счита за невалидни. Ние искаме да няма граници в Европейския съюз. Въпреки това обаче остават доста пречки изборите през 2008 година и изборите от декември 2015 година показаха, че има сериозен спад на броя на лицата, които гласуват от чужбина. С една четвърт е намалял броят на испанските граждани в чужбина, които гласуват въпреки че междувременно броят на испанските граждани, живеещи в чужбина, е нараснал. Няма хармонизиране. по отношение на упражняването на право на гласа на граждани, живеещи в чужбина, което създава известна дискриминация. Резолюцията на Европейския парламент от миналата година призова за използване на интернет, да се позволи електронно гласуване, за да се улесни процедурата и всички да имат равно право да участват в гласуването за членове на Европейския парламент. Гласуването в чужда страна е пречка. Няма гаранции, че след като сте преминали през всички пречки, вашия глас ще бъде зачетен. Необходимо е да се улесни възможността на гражданите да участват свободно в този демократичен процес. Мисля, че Комисията по петициите трябва да изпрати писмо до испанските власти, да изрази нашето безпокойство а, и да посочи, че е необходимо да се предприемат мерки, за да се гарантира упражняването правото на глас а, на испанските граждани, живеещи в а, чужбина, съгласно европейските норми за провеждане на избори. Да се види също от страна на комисията какъв напредък е постигнат, тъй като комисията за последен път се е обръщала към испанските власти по повод на резолюцията, която споменаха. Следващият оратор Искам да благодаря на вносителите за това, че са мобилизирали толкова хора. Жалбите, които получаваме в нашата комисия, са много. Те се отнасят до нарушаване правото на глас в различни държави членки. Голяма част от тези жалби идват от Испания и особено след промяната в избирателния закон през 2011 година, което въвежда правото за това да поискаш да можеш да гласуваш, да заявиш желанието си да гласувате. което на практика лишава близо 90% от испанците, живеещи в чужбина, да гласуват. министъра на вътрешните работи твърди, че няма проблем. Но всъщност има и друг риск от манипулиране на изборните резултати, защото става дума за 2 милиона, 2 милиона испански граждани, които живеят в чужбина, т.е. 2 милиона гласа. Необходимо е да се осъществи спешна реформа, за да се гарантира а, правилно спазване на избирателните закони. Трябва да бъдат въведени минимални изисквания, за да се гарантира правото на глас. Европейската комисия винаги казва, че това е в компетентностите на държавите членки в член 10, алинея 3 се казва, че всички европейски граждани имат правото да участват в демократичния живот и че решенията трябва да се вземат демократично и най-близо до гражданите. А всъщност това не се спазва от държавите членки, тъй като виждаме, че има нарушение на правото за гласуване което засяга 2 милиона испански граждани, живеещи в чужбина, което е явно нарушение на свободата на движение и на пребиваване в друга страна на европейските граждани. Това е посочено в член 19 от договор за функционирането на Европейския съюз и член 45 от Хартата за основните права. Ние бихме искали тази петиция да остане отворена, да се напише писмо от наша страна до испанските власти, в което да заявим безпокойството ни и комисията да следи движението по този въпрос. Също депутатите от Испания също да предприемат мерки за обмяна на мнения с колеги от другите държави членки. Тази комисия, както и АВКО, да обърне внимание не само на нарушаване правото на гласуване, но и на проявената дискриминация, така както е посочено в поредица от поступили петиции. Благодаря на вносителите. Надявам се, че тези петиции ще останат отворени и на следващото заседание на координаторите можем да вземем решение относно продължаване на следенето на работата по тези петиции. Благодаря. Аз също подкрепям това, което бе казано до момента, защото виждам проблемът. Аз съм единствената в моето семейство, което, която няма испанско гражданство. Моите деца имат, но те не могат да гласуват, наистина. А сега... проблемът, виждаме, че съществува, но той не е скорошен проблем. Това не е нов проблем. Никога човек не е можел да гласува. Има ново законодателство, добре. А понякога документите пристигат на време, но но а, сроковете са толкова кратки, че едва могат да се спазят. Много бързо човек трябва да се регистрира, дори и по интернет е, нещата са трудни, защото а, онлайн услугите са претоварени, всички искат да се регистрират в тези кратки срокове. Много е трудно. Не може толкова испанци в чужбина да не могат да гласуват. Ето, например, бащата на моите деца искаше да гласува. Той се опита, но документите пристигнаха едва една седмица след изборите. Прекалено дълго траят нещата. Това трябва да се прекрати. Благодаря. Соледата. Благодаря, госпожо председател. Тази реформа никога не е функционирала добре. И това се признава и в, от социалистите. Те също в своята предизборна програма се застъпват за промяната. Този, това, този воторогадо трябва да бъде порицан. Системата на избори трябва да бъде реформирана. Досегашните реформи не са достатъчни. Трябва всички граждани да могат да гласуват. Виждаме, има възможност да се провеждат предизборни кампании в чужбина. Това се прави, но хората в чужбина не могат да гласуват. В началото идеята беше да се спазят демократическите принципи, да се даде право на глас на всички живеещи в чужбина и това трябва да се случи колкото се може по-бързо. Никога не е имало опит, истински опит да се наруши това осново, основно право. Реформата се провежда, но трудностите продължават. Няма данни за това колко хора, колко испанци живеят в чужбина. Няма информация за това къде живеят испанци. И няма гаранции за това хората да упражняват правото си на глас. На този фон се опита е, е, е, да се проведе реформата, но реформата се провали. Реформата трябва да отговаря на очакванията на избирателите. Около 2 милиона испанци живеят в чужбина. 25% са това от, е, от хората, които имат право да гласуват. Ако бюрократичните пречки се преодолеят, нещата ще потръгнат. Повече хора могат да, щяха да гласуват, ако можеха. Те искаха да гласуват. И не можаха. Искам да кажа, че избирателната активност щеше да бъде по-висока. Това искам да кажа. <clears throat> Това е основно право, правото на гласа. Много неща не се разбират или се разбират погрешно. Искам да кажа, че правото на гласуване в Испания трябва да бъде гарантирано. Има различни подходи в различните държави членки. В Испания правото на глас е по-малко гарантирано, отколкото в други държави членки. Трябва да има единен подход в Европейския съюз по отношение на правото на глас. Господин Мариас. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο θεούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει λίγο να τα βάλουμε σε μια σωστή νομική βάση. Това са много важни въпроси, които разглеждаме тук. Е, член 223 като правна основа от договора за функционирането на Европейския съюз казва, че Европейския парламент предвижда е, проект с, съответните разпоредби за избирането на членовете с на процедура за всички държави членки и съгласно общи принципи на, за държавите членки. Това е основата. След това съветът взема решение и решава за една конкретна законодателна процедура с парламента. Така че тук има една разпоредба от договора, казва, че изборите се извършат по е, единна процедура, една процедура с общи принципи. Следователно, първите компетенции са на равнище Европейския съюз. Няма значение дали Европейския съюз е, ще постигне един закон за изборите, защото държавите членки не могат да се разберат или пък не. Но това, е, това няма значение. И това не пречи да се определят общи принципи и оттат нататък с държавите членки сами се справят. Това е един въпрос, който поставих на гръцкия парламент преди да бъде избран за депутат. Ето какъв е проблема в Гърция. Във всички държави членки, с изключение на Латвия и Гърция, за да може един национален представител да бъде кандидат за европейски парламентарист, казвам, само в Латвия и Гърция. Той първо трябва да, се, да си подаде оставката като е, гръцки депутат, за да стане европейски депутат. Докато всички други държави членки, човек може да бъде представител в националния парламент, да участва в европейските избори и ако бъде избран, може да реши къде да остане. Дали да остане в националния парламент или в е, европейския парламент. Само в Гърция това се налага и в Латвия, както казах. И аз лично с пет други колеги, трябваше да си подадем първо оставката, за да може да се кандидатираме, да, т.е. да напуснем гръцкия парламент и чак тогава да се кандидатираме. Но това противоречи на европейското законодателство. Това създава дискриминация по отношение изборимостта. Ако някой е, е бил парламентарист в Гърция и се яви на изборите, трябва да избере. Но ние трябваше да се напуснем на гръцкия парламент, без да знаем дали ще бъдем избрани в Европейския парламент, кое е незаконно. Така че според мен трябва да се спазват някои общи принципи навсякъде. Това е свързано също и с самото участие, с правото на гласуване на гражданите, които са внесли тази жалба. Тук става дума за испанци, това, което трябва, законодателството да не създава дискриминация, да няма нарушаване на европейското право, докато тук се нарушава европейското право, като не се позволява на гражданите да упражняват своите права на гласуване. И е, защото ние сме в друга държава членка, защото сме упражнили правото на свободно движение. Това е пак и по европейското право. И свободното установяване. Така че, ако се окаже, че една държава членка, в случая Испания, <clears throat> не улеснява това свободно движение, значи, че нарушава европейското право и значи, че комисията трябва да вземе съответните мерки, за да може Испания да спазва европейските разпоредби. Сега вече техническите подробности, защо е, така става в Испания, ще ви кажа как става в Гърция. Има много гърци, които живеят в чужбина. Е, и тук в Белгия включително. Те могат да се записат на изборен списък в Белгия и да гласуват на европейските избори, на белгийските е, списъци или пък могат да се запишат в Гърция, ако искат. И тогава гласуват в Белгия, но по гръцките списъци, изборни списъци. Тоест отиват в гръцкото посолство в Белгия и там гласуват. И това така става във всички държави членки от Европейския съюз. В Гърция, слава Богу, поне тук нямаме проблеми, процедурата е добра. Тъй, че смятам, че ако Гърция може да го направи, защо пък Испания да не може да го направи? Просто въпрос на политическо решение и административно управление. Така че ако видим в техническите подробности е, че испанското правителство по някои причини, които са не знам какви, не изготвя такива изборни списъци, което и създава проблеми и прави трудно гласуването в чужбина, Европейската комисия има компетенции, Европейския съюз има компетенции, т.е. комисията трябва да се занимае с случаите на нарушение, нарушаване на правото на гласуване на испанските граждани. Сега, защо това да не стане в Испания? Защо да не се изготвят изборните списъци в Испания на време? Сега, през май 2019 година ще има избори. До тогава спокойно има време да се изготвят до февруари 2019 година. Може да се изготвят тия списъци и хората, които живеят в чужбина и искат да се запишат в изборните списъци, могат да глас, ще могат да гласуват в Испанското посолство, в Белгия или другаде, където искат и ще участват в изборите. Може би пък да има нещо друго. Може това да е някакво политическо решение на испанската държава, желайки да изключи испанците в чужбина, защото може би да гласуват на базата на различни критерии. За това смятам, че тази жалба трябва да остане открита и да се занимаем сериозно. Това не касае само Испания. Това касае правото на гласуване и правото да бъдеш избран. Има много аспекти, които трябва да, проуч... да бъдат проучени, така че аз приветствам колегите, които внесоха тази жалба. Нека да я оставим отворена и ще видим как ще действаме и после ще говорим с испанските колеги. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Calvito. Sí, gracias. Bueno, a ver si mi cansada y escasa neurona mmm, logra encontrar equilibrios sobre lo que quiero decir, porque. Mmm... Значи и тук не става дума само за европейските избори. Аз се радвам на това, което каза господин Мариас. И е хубаво, че сега започваме по тази тема да говорим, <clears throat> и особено, що се отнася до Испания. Ако се нарушава едно такова основно право, като правото съгласуване, то тогава нещата трябва да отидат в съда и то в Конституционния съд. Не може нещата да се регулират чрез петиция. Благодаря на вносителя, че той се ангажирал толкова много, че имат такъв голям интерес към спазването на основните права. Това е само в услуга на демокрацията. Благодаря ви за вашия ангажимент. Благодаря, че използвате всички средства и, и се обръщате към Комисията по петиции. Благодаря за това, че имате доверие в Европейския парламент. Защото наистина проблемът е много важен. Става дума в крайна сметка тук за нарушаване на едно основно право. Право, което е важно за обществото, право, зад което застава Европейският съюз. Благодаря ви. Аз Разбирам важността на темата. Не може да я загърбим. Два са тук основните аспекти. Но третирането им е различно. Най-напред. Имаме една кавкаво ситуация. Един затворен кръг. Кръга на закона и на управлението – от една страна има право човек да гласува, но това право не може да бъде упражнено, защото сроковете са прекалено кратки, документите идват много късно. Това е европейска тема. Аз съм съгласен с колегата Кависон. <clears throat> Това е наистина светът на кавка, така както той го е описал. Това е ужасяващо. Имаме омбудсмана. Той също би трябвало да се ангажира и да види до каква степен правителството отговаря за прилагането на тези права. Никое правителство до момента не може да потъпква правото на глас. А виждаме, че испанското правителство от 20 години не се справя с ситуацията. Какво означава това? Това означава, че проблемът се състои в загуба на гласове. Гласоподавателите трябва да се борят за упражняване на правото си на глас. Това е абсолютно неприемливо. Нещата трябва спешно да се подобрят. Това е много погрешна концепция пречките са абсолютно излишни. Хората трябва да се борят за това да достигнат до посолствата, да бъдат включени в списъка. Няма нужда от тези неща. Човек трябва автоматично да ползва правото си на глас, <clears throat> не да се бори за него. Петицията трябва да остане отворена, според мен. И комисията по петиции трябва да привлече експерти и да положи всички усилия за решаване на проблема. Тази вредна практика трябва да бъде забранена в цяла Европа. Това изисква от нас демокрацията. Демокрацията се основава на правото на глас. Може би трябва да се свържим и с комисията АВКО и да направим допълнително предложение. От една страна се казва, че новото правителство ще проведе реформата, ще получи подкрепата на мнозинството. Но въпреки това, нашата комисия би трябвало да се свърже с парламента в Испания и да се застъпи за провеждането на изборната реформа. Два милиона испанци не могат да упражнят правото си на глас. Това са много хора. <clears throat> Дори един човек да не може да гласува. Това е също проблем. Ситуацията трябва да се промени. Това е нарушение на основните права. Следващият оратор е господин Яр. Да, <clears throat> Искам да внуша малко оптимизъм на вносителя. Ето, <clears throat> имаме мобилност в рамките на вътрешния пазар, така че не е странно, че испанци, германци вървят из Европа и работят на различни места. Това искаме ние в Европа. Но малко черен хумор, вие не сте сам. Има много такива хора в а, подобна ситуация. Ето, ситуацията в Великобритания е подобна и в други страни. Ясно е, нещата трябва да се коригират. Естествено, винаги има проблеми. Искам да ви напомня, правото на глас е основно право в демокрацията, това го разбираме. И трябва да го подсигурим това право. При последните европейски избори имахме ситуацията, че, два, че а, много граждани гласуваха два пъти. Това също е лошо. И още една добра новина. Вие споменахте Европейския парламент. парламент Европейския парламент иска също да проведе изборна реформа. Това иска испанското правителство. Това е хубава ситуация, т.е. проблемът е осъзнат. Испанското правителство не казва какво искате от нас, всичко си е наред. Не, проблемът е осъзнат и това е добре. Значи има реформи, които са на път да се случат. Сега въпросът е как ние да реагираме като комисия по петициите. А, би било хубаво да обвържем цялата проблематика и да се свържем с специализираните комисии. Юри, например. Е, те се, т.е. комисиите, които се занимават с общностното законодателство. Би било хубаво да имаме насоки на европейско равнище, свързани с националното изборно право и европейското изборно право. Но за това трябва да се свържем с специализираните комисии и с експертите, които да предложат промени. Ясно обаче за мен, че трябва да информираме испанското правителство за петициите, а, тоест, но да осветлим нещата от положителната перспектива. Тоест, имаме проблем, Чули сме, че правите реформа на изборното право. Моля, намерете решение в, в посока <clears throat> на защита на интересите на гражданите. Сега, има и друг вариант. Може да приключим с тази петиция, да, да информираме специализираните комисии и да а, изпратим писмо до испанското правителство бихме могли и да оставим петицията отворена и да следим нещата. Аз съм за приключване на петицията. И отново към вносителя. Благодаря ви за петицията и моля, знайте, че проблемът за нас е ясен, разбране и ние ще го следим. Благодаря. Но, както казах, нещата не, се, не са проблем само за Испания. Имаме обаче <clears throat> хубавата ситуация за мобилността в рамките на вътрешния пазар. Това е базата, от която трябва да изходим. Благодаря, Петър. Аз също искам да кажа нещо, като член на испанската делегация – Вярно беше това, което бе казано. Когато имаше избори, имаше фалшификации в палярите, нямаше достатъчно контроли. В Испания тогава се взе решение за увеличаване на контрола. Но ясно е, нещата трябва да се подобрят, проблемите трябва да се преодолеят. 75% от гласувалите техните гласове не бяха правилно обработени което сочи, че много неща трябва да се подобрят. Сроковете трябва да са по-гъвкави. Необходими са много сериозни усилия. В някои държави членки чуждестранни граждани не могат да упражнят своето право на глас. И така, като председател, искам да предложа следното. Извинявайте, забравих да дам, да дам думата на, на вносителя, преди да направя предложение. Кой иска да вземе думата? А, вносителят. Няма много какво да добавя. Искам да подчертая моята позиция. Не виждам тук толкова административен проблем, колкото политически проблем. процедурата не действа. Ние знаем, че ние знаехме, че този метод няма да проработи още от самото начало. И за това, за мен, това е политически въпрос, а не толкова а въпрос на управлението. Ако помислим, ако имаме предвид, че 2 милиона испанци не могат да гласуват и да, с, да, с това се намалява 25, с 25% избирателната активност, виждаме мащаба на проблема. Ето, а, <clears throat> аз Живея в Хелсинги, в столицата, много близо до полицейски участък. Той живее доста централно до институциите и въпреки това моята почта се губи. Странно е. Много е странно. Документите ми стигат до мен. Така че това според мен е политичес, въпрос на политическо решение. Първо трябва да се признае, системата не работи и трябва да се промени. <clears throat> Подчертавам факта, че Европа тук може да ни помогне. Не смятам, че това е само вътрешен въпрос за Испания, да се гарантира правото на глас. Не бива тук да има компромис. Европа трябва да върви заедно. Благодаря отново за <clears throat> вашето внимание и за това, че ми давате надежда. Eh, eh, така, това е което предлагам. Какво мислите? Става дума да изпратим едно писмо до испанското правителство. Някои тук го казаха, като им обясним какъв е проблема. и като поискаме да се направи нещо за подобряване на процедурата. Изпращаме също едно писмо до Комисията по жалбите в Испанския парламент и правителството, за да поделим нашето така притеснение, за да може там да се проведат дебати и да направят някакви законодателни предложения. Ние погледнахме, видяхме с секретарията да поискаме становище на Конституционната е, комисия, за да видим как стои въпроса в, общо в Европейския съюз, в другите държави членки. Да, съгласна съм с всички тези инициативи и доколкото е възможно, аз все пак настоявам комисията в е, рамките на своите контакти с министрите в държавите членки да, и като държи сметка, разбира се, за последната резолюция, на Европейския парламент да включи Испания в своя списък. Да, казва председател, като това е четвъртото заключение. Анахела, значи, остава отворена тази жалба и ще чакаме резултат от тези четири процедури. Така, продължаваме и благодаря още веднъж на вносителя на петицията. Следващата жалба, 12 92 от 2015 датски граждани, които губят правата си на гласуване в изборите, след като напуснат Дания. Вносителят на жалбата не е тук и се обръщам направо към комисията господин Парагоплус. Но, Моника, пардон, no е... Не, прощавайте, Моника всъщност ще вземе думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Наистина, е, Дания не е държава членка, която отнема правото на глас на своите граждани, когато се преместят в чужбина. Аз само мога да повторя това, което казах по повод на испанските петиции. Комисията следи много внимателно как хората гласуват и упражняват правото си на глас, но трябва да повторя, че комисията няма компетенции да се намесва в областта на националните избори. Както казах и преди, договорът дава право в участие, за участие <clears throat> в, европейските, в, европейското право, в европейските избори, но не, и, е, но не може да се намесваме, когато става дума за национални избори. Така че тук не може да кажем, че става дума за нарушаване на, закон, на европейското законодателство. Благодаря. Adelante, не е включен. Е, не виждам къде живее вносителят. Не зная къде живее той, но <clears throat> датската конституция е много ясна. Човек няма право на глас, ако няма, ако няма ясно местожителство, точно местожителство в Дания. <clears throat> правото на глас е обвързано с мястото, където човек плаща своите данъци, Той е с данъчния адрес. А много е трудно да се промени в този смисъл датската конституция. Работи се по въпроса, работи се по въпроса за двойно гражданство, т.е. човек да запази и датското си гражданство, ако живее в чужбина. Ако човек живее в Швейцария, то тогава в Швейцария човек може да гласува за Европейски парламент. Но, но ако човек живее в друга страна, в държава членка, той може да участва в европейските избори. Това обаче не е гарантирано, ако той живее в Швейцария. Тук нещата не са много ясни, а самата не, не са много наясна. Предлагам да запазим тази петиция открита или пък да я затворим. Какво предлагате? Мисля, че <clears throat> не можете. Не може петицията в момента да се третира тук, защото става дума за преосмислене, преработване на датската конституция. Ако има възможност да се даде на гражданите право за гласуване за Европ... в европейските избори, ако човек живее в Европейския съюз, тогава добре, но какво, какво е, каква е ситуацията, ако те живеят извън Европейския съюз? Тук нещата са спорни. Ако искате, мога да повтори на английски. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca. Госпожо председател. E, Niektóre może być е, предметом интервенции. Да, това е един въпрос, по който Европейския съюз може би да не може да се намеси, но все пак ми се иска да припомня, че това не означава, че Европейския парламент не се е занимава с въпросите с избори. През 11 ноември 2015, преди една година, излязохме с едно една резолюция с едно решение относно преработката на изборното право в Европейския съюз. Така че виждаме, че това са все въпроси, които интересуват депутатите и трябва да затворим тази петиция, защото ако оставим отворена, нищо няма да се промени. Европейският парламент се занимава с въпроса, проучва го, комисията АВКО също участва, така че трябва да признаем, че това е една тема, която се разглежда от преди много години в Европейския парламент. Добре, благодаря. Ще, го... Ще премина на английски. Ако живеете извън Европейския съюз, не може да гласувате в европейски избори. Така ли е? Ако това не е така, аз съм малко изненадана, е, защо, защото тази петиция стана, е била допустима, защото в крайна сметка става дума само за датската конституция, която дава право на глас, на гласуване в европейските избори, но какво става когато човек живее извън Европейския съюз. Аз не зная, защото петицията тогава е била допусната. Нещата са много по-различни от другите петиции, доколкото аз разбирам. Leo de las intervenciones que ha habido, eh, podríamos dar por cerrada la petición, pero sí que quería... Не eh, може да считаме, че тази петиция е приключена, но Искам да кажа, че има едно писмо, което е спратено до е, парламентарното представителство на Европейския съюз, в което се искат обяснения. Ако сте съгласни, всичко това може да изпратим до, е, до вносителя на жалбата с е, отговорите. 160, 171 2016 година, Уилям Менсфилд, за правото на гласуване на европейските граждани, които живеят в други страни в Европейския съюз. И вносителят не е тук, но ще дадем думата на Моника за комисията. Благодаря, госпожо председател. Комисията, доколкото виждам, е, все още не е била помолена да даде отговор ние ще вземем предвид е, предложението на е, петиционера да се дадат е, права на гласуване на европейски граждани, които живеят в друга държава от Европейския съюз, а не в собствената си дарява, за да могат да гласуват в европейските избори. Имате ли Някакви възражения? Antes daríamos por cerrada esta petición. Да, случай е същия като предишния, така че и тази петиция може да бъде закрита. Следваща точка. Става дума за а, защитата на децата. Това е петиция на Юген Амт и на Немското министерство за семейството има един доклад. И различните депутати могат да си скажат. Леонора Ливин, това е нашата председателка на групата. Благодаря, господин председател. Аз, госпожо председател, благодаря на вносителя и на немските власти за това, че са тук при нас. Въпросът е, е разгледан задълбочено от работната група предвид проблемите, които се срещат в, е, при много граждани в Европейския съюз, е, въпроси, които са повдигнати чрез в много жалби. Целта на работната група беше тази да извърши анализ на системата, за да разбере какво трябва да направи, за да подобри съществуващото състояние последното заседание на работната група в присъствие на експерти, които бяхме нарочно поканили, се очертаха някои аспекти, които искам да подчертая тук. Един от експертите, доктореса Марина Накоромбо, подчерта спецификата на системата относно правото на земеството в Германия, като съществуват уникални такива законодателни решения, които трудно могат да бъдат преведени и които са във връзка с другите е, системи, пазни системи. Един пример, например, според немския граждански кодекс не съществува Соргерехт. Така че съда, който се занимава с това, е, и другия съд, за, е, който се занимава с тези въпроси, беше доказано, че е, такива характерни особености могат да се да влезат в е, е, конфликти и да представляват едно нарушение на правата на, на децата и техните родители, специално с когато става дума за не немски родители. Доктор Трапела искаше да докаже, че има връзка между е, че връзката между е, родители и деца са част от е, законодателството в Европейския съюз и Съдът на Европейския съюз и Европейския съд на правата на човека трябва да се занимават с тези въпроси и в този смисъл, предвид ролята на Дамт в рамките на семейното право, трябва, може да се открие такова нарушаване на европейския правен ред. Адвоката Мориан Боден се спря на проблемите на правата на непълнолетните и правата на защита в, в рамките на дела в Германия. На основата на получените петиции и проучванията, извършени от експертите, искам да се спра на критиките, които, бяха, които се очертаха и след това тук представители на Германия могат да разяснат. Час изхождам от това, че няма официална статистика на федерално или лендерско равнище, и така че може, от които да може да се разбере, специално за двойките немци и не немци, кой има правото на да отглежда детето. Ще полезно да разбереме какви са причините за тези слабости в е, статистиката и да знаем, да научим от немските власти дали не трябва да се извърши едно проучване в това отношение. При тези условия искам да приканя немските власти да предоставят е, информация и резултатите, които са е, получени от тази комисия. В много жалби се оказва, че Югентам се работи в рамките на една асоциация от публичен интерес – която действа като организация Чадър в тези 16 лендера, в 16 немски лендера. Освен това, Югендамт действа оперативно в рамките на независимостта на общините и политически в областта на а, фамилиен таги. Събират се, извършват се заседания един-два пъти годишно в различни лендери. и Югендам се позовава само на Ланс Югендам, който се позовава на GJV. Необходимо е също да се знае как Съда за младежите е организиран, как сътрудничи с, с какви асоциации, каква е, какъв е обхвата на работата и с какъв бюджет разполага. За по-добре, по-добро разбиране искаме да получим статистика, която е свързана с броя на непълнолетните, които, а, си, които минават през Югендамт. Предвид ролята на, ролята на този съд се очерта ролята на третия родител, И това е записано в социалния кодекс на Германия. Той се явява като За да разберем функционирането и работата на този съд, трябва да разберем в какъв момент от делото и Гендамт представя своята препоръка на съдията. Е Както беше доказано, съдът може само да следва тази препоръка. А и от това, което се оказа, Югендамт също отговаря за изпълнението на съдебните решения и има властта да тълкува, да ги тълкува повече или по-малко ограничително или по-широко. Изпълнението на такива решения може да се състои е, в рамките на много дълъг период от време. И в този смисъл се питаме на основата на какви разпоредби и на какви е, виждания немските власти могат да се намесят, за да избегнат нарушения на тези права, които са основни. И пак, както се оказва, Дамт също е в правна ситуация, че може да издава временни мерки, които се налагат преди съдебното изпълнение, предвид ситуацията на, като се придържа към ситуацията на родителите. И тогава се питам дали съществува за родителите и един или двамата възможността да успорват такива мерки или трябва да изчакат след месеци самото дело. След като вече нещата са, де-факто са доказани. Така че трябва да се види какво е състоянието с работата на съдиите и аз искам да подчертая, питам се, е, да, как, каква, трябва да, каква трябва да бъде, как това ще се отразява върху кариерата на съдиите. Другите елементи, които бяха разгледани, и изслушани бяха и, и а, непълнолетни в рамките на такива с, дела. А, изслушването може да се състои в рамките на след 3 годишна възраст. И тези изслушвания се не се записват. и няма право адвокатите и родителите да присъстват. Те получават само една кратка справка за това, което е казано. Така че искам също изяснение за това, че признаването на съдебните решения, които се изготвят в чужбина, систематично се отхвърлят от немските власти в рамките, при които не е изслушан непълнолетния, кои когато се счита, че е твърде малко детето. Що се отнася до дефиницията и тълкуването на понятието кинезвол, също поставя проблеми. Питам се на основа на какви принципи действа Югентамт, когато става за кинезвол, как го определя беше доказано, както на, беше, че обществените власти трябва да спазват а, семейната, а, семейната а, тайна. И в случай на искане за посещение на един и другия, а, а, другия родител трябва да се да почива не на презумпция, а на действително опасност, примерно, за детето. Анализите на експертите доказаха също, бяха извършени в областта на споровете в семейни, семейните спорове и бяха доказани много често нарушения на правата на родителите и на децата. Вносителя на жалбата Въпрос е да се запази детето под немска юрисдикция, в което пречи по някой път на контакта на детето с двата си, двамата си родители. Байценштафт е една процедура, която дава едно, правото на Югендамт да приема с административни актове преди вземане на съдебно решение серия мерки, които са задължителни. Въпросът е да се види дали родителите имат възможност да оспорват такива мерки и в случай на двунационално дете, което живее в чужбина, включително и родител, който не е немец, как ще упражнява своите права. Още един аспект, който касае превода преводите, е, не се осигуряват преводи на акта, който се издава от немските власти, от немските съди, който се издава само на а, е, немски язик. Всичките актове е съдебни, извънсъдебни, където се касава, особено за работа с деца, не се изготвят на език, който да е разбираем от единия от родителите, който не знае немски и се изпраща така в съответната държава членка. Ако такава съобщение, ако на такова съобщение заинтересованото лице се противопостави, той тогава немския съд изисква заинтересованото лице да плати с превода, което е нарушаване на 1393 регламент от на Европейския съюз. Така че искам едно изяснение за това каква е работата на Working Group и на цялата комисия по жалба. Gracias, Eleonora. Eh, daríamos la palabra ahora a otros miembros del Сега даваме думата на другите члена на работната група, които искат да допълнят, може би, Хулио от името на НП. Przewodnicząca! <clears throat> Obawy związane z, funkcjonowaniem Jugendamtu są podnoszone. Аз e, имам известни притеснения. Те са записани също и в жалбите, които се изпращат в Европейския парламент, писмени въпроси от страна на депутати, които касаят този проблем – с Югентамт в Германия. През април 2016 година се състоя дебат по този въпрос, защото ставаше дума да се запазят интересите на децата. И изпратихме едно послание до държавите членки, за да вземат конкретни мерки, за да направят възможни тези социални услуги и помощ за децата. През ноември 2011 година се беше състояла една конференция в Берлин – на която, е, която беше стигнала до известен брой заключения, че, например, националното законодателство, европейското законодателство по-скоро, не може да бъде нарушавано от Югия Тамт, не може да се... Не, установи, не беше установена дискриминация по отношение на чужди е, родители, чуждестранни родители и не бяха представени никакви доказателства, които да подкрепят е, обвиненията срещу Юген Трамп и това беше заключението на конференцията в Берлин. Как може тогава да се гарантират ограничения за услугите, които се правят на децата е, от чуждестранен происход, в смисъл деца от чуж... родители от чуждестранен происход – Югентамт представиха някои доказателства. Става дума за изслушвания, които не се взема под внимание на практика благоденствието и интереса на децата. По-скоро се вземат по внимание интерес на правителството. Тоест няма, няма начин за възражения срещу решенията на Югентамт. Госпожа Редин комисаря се обърна по този въпрос към Югентамт и бяха предвидени различни процедури и възможности в регламент Брюксел 2. Става дума за правата на родители от други страни, изслушване на децата и други някои процедури които да улеснят вземането на решение. Вземат е, също някои решения за престоя на децата и родителите, които не са немци, нямат винаги достъп до е, съдебните решения и документи. Освен това, се подкрепят и тези, които незаконно са прибрали детето в Германия. Юген там се счита за политическо, политическа институция, която оказва влияние върху съдебната система. Трябва задължително правата на тези родители да бъдат защитени. През 2015 година бяха взети мерки. В продължение на един месец изслушахме италиански и френски експерти, които се произнесоха. Те са юристи, които не са, не бяха свързани с въпросите, с които занимава Югентамт. Госпожа Коломбо представи една жалба и след това я оттегли, защото си без, без ето решение, че това не е едно обективно лице. Тъй като тя беше пряко заинтересована от този въпрос. И има 24 жалби, които касаят Югентамт и които бяха разгледани през 2015, през май, когато една делегация от Бундестага присъства на заседанието на комисията Пети, която е, реши да запази тези жалби отворени, за да може да се действа по някакъв начин. Комисията по петициите след, следи въпроса, свързан с Югентамт като държи сметка особено за ревизията на Брюксел 2. Беше изпратено писмо в Германия и започнахме обществено допитване. Комисията Юри работи по този регламент и комисията по жалбите ще излезе със становище на вниманието на тази комисия. По време на последните пет години Европейската комисия изпрати до Комисията по жалбите следните препоръки или декларации, които ние поддържаме, тъй че считаме, че няма компетенции, за да се занимае с индивидуални случаи, ако това не касае предложението на европейското законодателство и регламент Брюксел 2А касае сътрудничеството между централните органи и в случай на отвличане, трансгранично изнасяне на деца, признаването на правото на е, посещение, което съществува в Конвенцията от Хага. Предлагаме само Комисията по жалбите да изпрепрати жалбата до немските власти Получихме и кореспонденцията между комисарите Редник и Шредер и считаме, че комисията по петициите може да прехвърли жалбите към Юген Амт, както и до немските власти. Решенията, които касаят Okej. Decyzje, które odnoszą się do umieszczenia dziecka. Решенията, които засягат правото на посещение и подслоняването на децата в институции не отговарят на общностното право. Става дума само за случаите, когато е, държавите членки следват общностното законодателство. Когато човек е на мнение, че човешките права са потъпкани, то тогава би трябвало нещата да стигнат до съда в Страсбург. Комисията смята, че някои от мерките под регламент, от регламент Брюксел 2 не са били приложени, но няма компетенциите за намеса. Европейската комисия постановява, че Европейската заповед за задържане е едно правно средство. Може да има контрол, може да има надзор над задържанията, но трябва да има пропорционалност при всеки случай. Вносителите смятат, че немското правораздаване не взема предвид Брюксел 2, а именно <clears throat> въпросите за издръжката. Това са все въпроси, които засягат местопребиваването на детето. И това е именно критерият, по който се определя компетентният съд. Сега за правото за посещение, правото за получаване на издръжка, всички тези въпроси са компетенция, падат под компетенциите на държавите членки. Комисията предлага вносителите да се обърнат към компетентните съдилища в държавите членки. Но ако се установи, че основните права са нарушени, то тогава може да се сезира съда в Страсбург. по отношение на Брюксел 2А. <clears throat> Това е регламент, който регулира материята, свързана с прилагане на съдебни решения в дадена държава членка. Това е постановено в регламента. Извинявам се, казва ораторката, че бях прекалено бърза. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за чудесния анализ, който беше направен, за работата, която се опитваме да правим. Сега няма да се играе с политически коректното. Мисля, че сега е момента да се кажат нещата ясно, да се сложат на маста, дали се харесват или не. Ние трябваше да извършим от години, защото от години е, да свършим тази работа, защото от години е, ние, към нас се обръщат много родители, които не са немци, които казва, че правата им не са, не се спазват. Така че тук ние нападаме на практика един тотем. Югендемт, като говорим за правата на децата в Германия, това е нещо, една дума, която е много страшна и която плаши дори и представители на много правителства и когато се обръщаме към тях, като казваме, това е една ситуация, която е просто недопустима, където правото не се спазва, отговорът на много министри, е, ой, това е много чувствителна работа. Кой се, какво се крие зад Югенат и зад е, правото на Германия? Тук не става дума да нападаме немското право, не става дума за това. Става дума да се гарантира на правото на всички, на всички родители и най-вече правото на детето. Интересен на децата, всеки път говорим, непрекъснато говорим, но все пак е, благоденствието и правото на детето е то да има възможност и право да може да вижда и двамата си родители. А много рядко се случва в досиетата, които получаваме като жалби и вносителите, които идват при нас, които са съсипани, които са разкъсани, които много често нямат никакви новини от децата си. Това е само видимата част от айсберга, защото има много други, които не знаят правата си, които даже не се обръщат към нас, защото не знаят, защото всичко това е много страшно. И много често това, което налага Гендант, това е плащането на издръжката. То го налага го, включително и излъчва и международни заповеди за задържане, които не се плащат. Но се отказва езика, културата, другия родител. И това е истински проблем съжалявам, но сега е момента да го кажем, просто може да си помислим, че за Югендант само немските родители са добри родители. Останалите е, нямат тези компетенции, е, този, тази любов, която е необходима за едно дете в интерес на детето. Истинския въпрос обаче беше казан. Интересът на детето или интересът на държавата. Защото нали, се говори за третия родител, това е, е държавата родител. И аз искам, тъй като има тук представители, да разбера какво означава правото и благоденствието на детето. Искам да припомня, че трябва да имаме предвид само едно нещо. Всичко останало, съжалявам, ще трябва да го кажа и съм груп. Всичко е, това е празни приказки. Тук говорим само за детето и за интересите. Подчертавам, настоявам, не може да говорим за благоденствие на детето, ако му забраняваме да се види с един от двамата си родители. Разбира се, ако има някаква опасност, да, това всички ще го разберат. Но когато става дума за едно открита воля да се забрани на дете да се срещне с другия си родител, това е сериозно нарушение на стойностите и ценностите на Европейския съюз. Благодаря. Давам думата на Татяна от групата на Зелените. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на вносителите, че се обърнаха към нас. И искам да ги приканя да имат предвид, че има и нови възможности в Европейския съюз. На предходното заседание приехме един доклад, подготвен от Комисията по граждански свободи от госпожа Интвелт за изграждане, създаването на нов орган, който ще наблюдава ситуацията с правата на човека и нарушенията на правата на човека във всяка отделна държава членка и нарушаването на хартата за основните права. Целта е да се преодолее проблема на сблъсък между разпоредбите на хартата е, и на договорите, съгласно член 51 на договора за функционирането на Европейския съюз, се казва, че не можем да се намесваме в определени случаи. Дискриминацията по отношение на езика, на националността, се прилага в социалната сфера скоро в областта на заедостта. но има и аспекти свързани с правата на децата, на семейството, с работата на югентант. Има препратки към съда по правата на човека. Това е една възможност, но в случай, когато се отнася за правата на децата, процедурата е дълга, отнема поне две години, което за децата не е благоприятно. Те не могат да чакат, защото това ще засегне цялостното им развитие. ако бъде взето решение, което е в полза само на единия родител и а, не зачита правата на другия родител. Бих искала тази петиция да остане отворена, да се обърнем към съответните отговорни органи. За съжаление, нищо не беше подобрено след а, нашето посещение на място, може би трябва да организираме и второ такова посещение. Благодаря ви. Сега ще дам думата на вносителите с молба да се придържате към времето, което ви е отредено. Разполагате с по 3 минути всеки. Започваме с Ала Жули. Госпожа Делфин Пего ще прочете моята, моят текст, но... Добър ден, аз искам да отбележа, че миналата година ми предложиха да отговоря на писмото на Баварското Министерство на правосъдието само няколко дни преди заседанието. Въпреки това, Министерството беше отговорило преди една година, преди заседанието. Днес, три дни след това заседание, на което също присъствах, получавам писмо от комисията на английски, което ме уведомява, че моето жалба ще бъде отхвърлена и по-късно ще получа превод на френски. Нещо, което ми е трудно да разбирам на английски. Така че искам да ми бъде обяснено на този начин на процедиране. От 2012 година моята жалба беше призната за допустима. Немското министерство даже отговори, а днес ми се казва, че тази жалба не е допустима, тъй като комисията не е била компетентна. Е, един немски член от тази комисия ми съобщи тази добра новина. Освен това той е от Мюнхен. Там е и е, всъщност съда, където, който се занимава с моето дело. Искам да зная дали и немците решиха, са взели решения за съдбата на жалбите, които ние внасяме е, депутат, немските депутати миналата година заявиха, че нашите жалби не са се вписват в компетенциите на Европейския съюз, но а, е, заявиха точно обратното за жалбите а, е, на Германия срещу Дания. Така че, ако Германия решава да приеме или отхвърля една жалба, която е срещу нея, как стоят нещата. Аз просто искам да предам на работната група и комисията едно писмо, в отговор на писмото от 17 септември 2013 от господин Кал, граждански администратор в Баварското министерство на правосъдието и защитата на потребителите. В този текст, аз с този текст се опитах да докажа лошата воля на немското министерство, но също така и подчертах качеството на проучванията и пристрастността на психолозите, които са наети от, наети от съда. И те струват много за чуждестранните родители и разбира се, може би това означава наличието на някак, нещо неясно, някакъв бизнес. И работната група и комисията предоставям техното внимание е, членове от пресата и е, също една, е, едно виждане на един известен немски, един известен психолог. Благодаря. Лионел Джилберти, петицион 17. Следващият вносител Лайнел Жилберти, петиция номер 1783. Госпожо председател, дами и господа, преди всичко искам да Приветствам десетки хиляди жертви на Югентамти на Киндесфол, Германия. Аз съм тук, дами и господа, за да помоля за две неща. Първо, да не, подценявате сериозния проблем на Киндер Клау, който се разпространи и върху другите юрисдикции. Освен това, да се държи сметка на рисковете, които ние се излагаме, когато свидетелстваме за механизмите на немската юрисдикция. Това са много важни неща за Германия. Киндерклау на немски означава кражба на деца. Това не е термин, който е измислен. Достатъчно е да видим на Google много такива случаи. Искам да помоля преводачите, които ни помагат, да не превеждат някои терми като Югентан, Брешнештафт или Киндесвол. Тези термини имат много конкретно значение, специфично, което няма еквивалент в нашите юрисдикции. И ако се превежда приблизително, това може да доведе само до объркване. Според мен това е основната причина, заради която различните комисии, които се занимаха с този проблем, не успяха да разберат съществото на проблема може би ще трябва малко да скъси изказването си. Имаше един работен документ през 2011 година на господин Петериар, който винаги го е размахвал, като каза, че проблемът с Югентам е вече решен. През декември 2011 година имаше една, една статия в Шпигел срещу СЮЕД, което е Асоциация на защита на родителите, жертви на Югентам. 12 януари 2012 беше обиден господин Карер, като, като той беше наречен престъпник и другите а, родители а, и бяха третирани като, като а, терористи едва ли не немското, немското обществено мнение беше подготвено. През февруари 2012 година прокуратурата от Мюнхит разглежда въпроса с един немски магистрат в Хага, който работеше в комисията Пети през, в Берлин 2011. Италянският прокурор, който изпълнява задълженията, на решенията на Мюнхенския съд срещу госпожа Коломбо, но тя все пак напусна Германия, с, запази своите, а, своите родителски права, но бяха подправени а, документи и от феврали 2011 а, родителите бяха поставени под, на послушване в адреса им беше пиратиран от комисаря Одермайн от Мюхен. През април 2012 година една госпожа беше арестувана в Рим и тя е разпълна с бебето си, тримесечно бебе. През 2012 след изборите в Германия имаш една, едно заведено дело срещу господин Кариери, срещу мен, срещу доктор Жибу, господин Теодоракис в Гърция госпожа Карин, аз е, е, немска, е, немски гражданин, арестуван в Германия. Апартаментите на привърженици в Германия, във Франция и Италия се посещават от полицията, симпатизантите са заплашвани с наказание, ако поддържат контакти с СЕД. Юли 2012 година господин Карегер е арестуван и екстрадиран. През октомври 2012 година аз самия бях арестуван за една година, след като бях екстрадиран към Мюхен, загубих своята работа и жалбата му беше отхвърлене от Ангел Канус Берегер, съдия в Мюнхен. В февруари 2013 година доктор Жигов е арестуван прокуратурата от Мюнхен създаде такъв прецедент. През юни 2013 година господин Кариер е арестуван и 4 години, осъден за 4 години затвор за сдружения с престъпна цел. Госпожа Калина е предоставена в Италия за и осъдена две години. Господин Карер е експулсиран и забранен за влизане три години в Италия, две години за госпожа Калина, 15 месеца за госпожа Коломбо, 15 месеца за госпожа Първакович, един месец за мен, 20 дни за мен. Мандати, много мандати са е, анулирани много хиляди е, евро са е, безмислено похарчени с адвокати. Е, липсата на разглеждане и сериозността на нашите петиции вече много ни струва много е, сериозно. най-страшното е това, че ние имаме документи, един документ, който беше пуснат по невнимание от прокуратурата в Мюнхен, където се казва, че осъждането на СЕВД като асоциация с престъпна цел е само първата, първият етап на заговора. Ставаше дума да бъдат екстрадирани членове на СРД и те да бъдат осигурени, да бъдат осъдени за посегателство срещу сигурността на държавата. Благодаря. Следващият носител е Делфин Паго, петиция 24 26 в 12.30 трябва да приключим. Трябва да намерим решение на петициите, затова моля ви да спазвате времето за изказване. Аз съм италянец, Лука Путин и моето дете е родено в Италия, и беше отречено от майката. Тя е била предложена до гарата, като казала, бях предложил до гарата, като каза, че отива при близки в Германия и ще се прибере до две седмици. В действителност тя беше планирана да остане в Германия и така отвлече моето дете. Още с пристигането си тя се установи в Германия, тя и детето ни и веднага Югентайм ми писа чрез джоб център на е, града, като изискваше пари и да съобща какво, какви, какво, какви пари разполагам. аз вече предадох този документ и аз е, изкарахаме този, който не плаща е, родителска издръжка, без да има съдебно решение за това, че трябва да плащам е, издръжка. Нито преди, нито по време, нито след отличането. Аз съм родител, който има своите права. Независимо от това, Югентайм тук чрез Job Center Аз е, винаги съм имал своите родителски права и никакво решение не е взето, не е издадено, за да плащам родителска издръжка. Няколко дни по-късно ми беше изпратено същото съобщение от град Прем, т.е. от е, Там със същите заплахи. Тайм твърди, че е, е взел част от правата ми върху моето дете, тук се цитира на немски, т.е. се занимава с а, тези въпроси. И отново никакво съдебно решение не беше издадено по този повод. Юген Тайм всъщност изе а, от, а, от а, майката а, нейните права. Освен това, ме, всъщност ме заплашва и иска да разкрие какво е моето имущество. Иска да знае какво ще, а, какво ще спечели моето дете чрез мен, ако остане в Германия. Доктор Коломбо ми помогна във всичките постъпки, тя добре позна немската система, за да мога да върна детето си, независимо, че тази система беше много добре организирана, за да може тя да остане в Германия. Да се смени а, името, семейното име и изобщо да се унищожат всякакви връзки между мен и детето ми. Е, Юлия Тайм беше установил такава система да може е, всъщност Германия да получи някакви пари чрез е, детето ми и децата всъщност са оставени на страни, а пък аз само трябва да плащат. Аз моля да не превеждате термините от немски. Те нямат такава правна кореспонденция в съответствие в другите в другите страни децата имат само двама родители, не три, както в Германия. Юген Тайм не може да, да изисква всъщност изплащане на родителски издръжки. Тя на практика изпреварва и потъпва някои нормални съдебни процедури. Не немските родители, които получават съобщението на немски, не разбират за какво става дума, италиански адвокат не знае немски, не знае какво е Бещенштайн и често дава много неправилни съвети. Вземете си, казва, вземете си един немски е, адвокат и така на практика съветства е, родителите да отидат в Германия и да признаят компетенциите на тази страна, без тя да ги има. И какво трябва да се направи с тази мярка Югентайм? на практика навлиза в чужестранните юрисдикции и си приписва права, като нарушава основните правни принципи. Искам да кажа, че доктор Коломбо вече ви писа, т.е. Европейския регламент 2201 от 2004-2009, 650-2012 поставят Германия в такава позиция, че изнася своето право в повечето юрисдикции в Европейския съюз и се възползва от тях, за да може да налага своите политически решения, без да може и другите юрисдикции да се противопоставят на това. Беата eh, Майер има думата петиция 204 от 2015 година. Благодаря. Е, казвам се Бете Пощакович. Аз е, през 2006 година бях при вас, когато внесох моята петиция. Моят син тогава беше на 7 години. Аз е, проследих и посещението на комисията по петиции през 2007, 2008 и 2009 година. Моят син е с мен тук, до мен. Той е 17 годишен в момента. И така, аз успях да се преборя с немската система на Югентамта. Е, това вече стана известно в медиите в Германия и в Польша, за това няма да разказвам своята история. Искам обаче да кажа, че беше всичко много изтощително, много драматично, много драстично струваше ми много средства. Моите приятели и роднини ми помогнаха. Те ми помогнаха с, с парични средства и с други средства. Нещата траеха почти 10 години и никой от политическата сцена не ми помогна, даже ми пречеха. Политиците от Германия направиха всичко възможно да бъда криминализирана, инкриминирана чрез медиите. От 10 години подавам петиции. Обръщам се към Югентамта, обръщала съм се към Бундестага, към съответните институции. И винаги съвсем ясно ми се е казвало, не, не, друга институция е, е компетентна. Човек няма шанс да се пребори с Югентамта пред немски съд много деца биват откраднати, така да се каже, по този начин и този брой се увеличава. Това е една много тъжна ситуация. Ние... Нашият опит е, че Европа е безсилна. Млад... Държавите членки са на колене пред немските власти – и вашата комисия е последната надежда за нас, родителите. Ние сме много разочаровани, защото до сега нищо не е постигнато. И точно за това се обръщам към вас, европейските политици. Искам да ви помоля да направите нещо за европейските нации и граждани. Вие сте избрани в Европейския парламент от тези граждани. Затова, моля, реагирайте на това, че правата на родителите и на децата са потъпкани. Това са правни инструменти 2, 3, 7. Това са членовете на договорите от, на договора за функционирането на Европейския съюз. Това са инструменти, с които Европейската комисия може да действа тя може да действа и чрез а, член 258 от договора за функциониране на Европейския съюз. Достатъчно до, са думите. Има нужда от дела. Следващата петиция е 459 от 2016. Петиционерът не присъства. петицията на господин Роберт Матичиори. С тази жалба искаме да поставим на вниманието на европейските институции на систематичното неспазване от немските съдилища и австрийски съдилища на за законодателство 1333 от 2007 на Европейския съюз и съвет от 2007 относно съобщаването и предаването на, между държавите членки на съдебни или извънсъдебни актове. Според тази, тези членове и тази, това законодателство всички тези документи трябва да бъдат предавани в, на съответния достъпен език за заинтересованото лице, не само на немски. Съдилищата, немските съдилища и австрийските съдилища са задължени да предават своите решения написани на език, който се разбира от е, получатели, заинтересованото лице или на официалния език на държавата, която иска такива документи. Напротив, немските и австрийските съдилища изпращат своите решения само на немски, до заинтересованите, дори те да не са немци или да разбират немски язик. Когато немските и австрийските съдилища налагат, е, възлагат за предаване е, своите решения, след това изпращат друго съобщение, което осъжда заинтересованото лице да заплати е, разходите за превод. Следователно се получава конкретно следното нещо. Немските и австрийските съдилища изпращат своите съобщения на немски до чужестранни граждани, примерно италиански. Италиански граждани отказва това на основата на член 8 от Европейското законодателство 1333 от 2007, защото това съобщение не е придружено с официален превод на език, който заинтересованото лице разбира, или на е- официалния език на държавата членка, която е поискала това съобщение или този акт немските и австрийските съдилища възлагат превод на италиански на решенията си и след това изпращат съобщение, обикновено на немски, най-често на немски, до заинтересованото лице, като го осъжда той да възстанови разходите за превод. Или немските австрийски съдилища дават за превод на италиански своите решения и след това изпращат съобщенията, най-често на, съобщения най-често на немски, до а, заинтересованото лице, като го осъждат да заплати разходите за превод. Считаме, че всичко това съставлява едно сериозно нарушение, не спазване от страна на немските и австрийските съдилища на а, регламент 1333 от 2007 година. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra... Благодаря ви много. Сега давам думата на Делфин Паго, представител на Асоциацията Деца заложници. Добър ден, аз съм Делфин Паго, член на асоциацията, от името на която аз се изказвам днес. Асоциацията иска да информира комисията, че от внасянето, момента на внасянето на жалбата имаше няколко случаи, при които родителите са тормозени или дори заплашвани по някой път. И днес, поради липса на време, но ще изложим набързо две дела, два случая, които много добре обясняват това, което сме описали в нашата жалба. При първия случай, госпожа Валери Свибисевски е майка, която най-напред е незаконно е била лишена от родителски права в Германия, след това е лишена от контакт с двете си деца от 2004 година. Наскоро тя беше осъдена от съда на Баден-Баден да заплаща, да заплати 6904 евро като неплатени, неплатена издръжка и всяка, всеки месец плаща 348 евро на дете, т.е. 696 евро месечно. Тази присъда, отново пак казвам, на външен вид е, законна, тя е абсолютно незаконна последните причини. Първо, защото е имало нарушаване на регламента на 1393 от 2007 на Европейския парламент и съвета от 13 януари 2007 относно съобщаването и изпращането на документи в държави членки на съдебни и извънсъдебни актове в областта на гражданското или търговското право. Госпожа Жобисески първо е получила писмо от съда на немски. Тя не знае този език. Второ, след като е поискала превод, съобразно въпросния регламент, който цитирах, му е изпратен някакъв превод с фактура от съда за, да заплати разходите по превода. Трето, това писмо, което е лошо преведено, съдът иска да предостави информация в рамките на тези седмици за всичките си финансови ресурси. Четвърто, с това писмо госпожа Шибишевски също е получила писмо от съда, същия, пуснато същия ден, и съдът я обвинява, че не е спазала необходимите срокове и отказала да сътрудничи. Писмото е пуснато същия ден и тя е била осъдена да плати някакви странни суми, абсолютно произволно. Пето. В приложение на регламент 4 от 2009 на Европейския съюз, бившия съпруг на господа Шобисевски спокойно може да е използвал тези неверни, а, фалшиви всъщност документи, за да се обърне към съдя изпълнител. Ако тя не е внимавала и не е могла да докаже нещата, е, при прочитането само на тези две писма, можело е да се помисли, че госпожа Шевишевски е отказала да заплати издръжки, което, което, които издръжка е била законно изискана от нея. Но това, което също искаме, да, е, още един случай, който касае един от нашите членове, в момента получава доста слаби доходи, като всички родители, които се обръщат с жалба към комисията, му е много трудно да запази контакт с своите деца. Последните люди, които имаме, и Тайн поискал от него да заплати е, издръжка по голямо от е, доходите му, като уточнява, че той има дипломи, които би трябвало да му позволи да печели много повече. И на тази основа Югентайн е определил а, сумата, която му изисква. Юген Таймс моля да приключваме, призовава председателката. Така, ние изложихме две от, от, от многото дела, за които немските администрации вземат решение на основата на някакви недопустими от другите държави членки принципи и ги налага до цялото Европейския съюз, за да защитава интересите на немската общност. Благодаря. И финалmente, номер de los Благодаря ви. И последният носител, Карин Башелия, петиция 1021 от 2016. Добър ден, аз съм Карин Башели. Аз имам дъщеря на 20, 12 години, която е в е, бащата е немец, но тя е отгледана по типично немски начин и се разрешава да учи немски. И получих е, писмо от Югия Дамт е, за внесена жалба в съда, защото Германия иска да смени идентичността на детето ми. То носи моето фамилно име и искат да дадат името на новата съпруга на бащата. Просто. Аз е, се обърнах към френските власти и попитах как ще стане това във Франция. Обясниха ми, че това е против, противно на френския закон. Това е също и противно на Европейския закон. Аз се осведомих, защото става дума за Конвенцията на правата на децата от Нью Йорк, където се казва, че трябва да се запази идентичността на детето. Дъщеря ми е на 12 години и сега искат да го да сменят това име, защото немския закон го разрешава. Консулата ми казаха, да, немския закон го разрешава, това просто изтрива всяка връзка с нея. При мен проблема е двоен, защото това е, е те на практика и заличават връзката между майка и, и дъщеря и аз се явявам като майка-носителка. Нищо повече. Освен това получих и едно писмо от съда, който ми съобщава, че съдията, е, най-напред искам да говоря за проблеми с процедура, е, едно писмо на Юген Тан, установявам, че е започнато някаква, някакво дело от моята дъщеря. Тя е цитирана като жалбоподател с нейния адвокат. И получавам от съдията е, едно писмо, което ми казва, че освен това, освен адвоката, който е назначен, тя тя е назначена с Афарен с някакво... Не мога да ми обяснат какво е това. Дъщеря ми вече си има свой адвокат. Често говоря за Фефарен Баштайн и ми каза, че това е адвоката на детето, но тя има собствен адвокат. Не може друг да я назначава някакъв. Преди две години казахме, че моята дъщеря не може да е, изведе своя адвокат, защото имаме право, имаме е, родителски права и двамата с бащата, така че аз съм много притеснена как ще протече това дело и сега чакам да видя как ще стане по-нататък. Да, и още нещо. Е, съдебната помощ. поиска съдебна помощ и наскоро получих писмо от съда, където ми се казва, че всички документи, които съм предоставил, за да получа тази съд, искат да бъдат преведени. Аз ще отговоря на съда, че ще ги попитам кой ще плати за този превод. Ако искам съдебна помощ, значи нямам необходимите средства. Е, Благодаря на всички вносители. Сега искам да дам думата на представители на германските е, власти, на Райнхард Хофман, който представлява е, Югендамт в Берлин. Давам му думата. Разбира се, всички се интересуват от това какво ще каже той, но нека да се ограничим във времето. Благодаря за поканата. Не е много лесно да говоря, след като бяха отправени толкова много упреци към Югантамта. Нека се представя. Аз работя в един югентамт. Аз не представлявам югентамта като такъв. Аз работя с 12 такива служби. Има в окръга, в който работя, имаме над хиляда различни националности. Говори се Нашият бюджет е над 130 милиона евро и имаме над 300 служители. Аз от 20 години работя в тази област. Има много противоречиви дела. От много време съм и представител на югетамта при дела. Каква е структурата? Структурата се простира на три нива. Най-напред е, правното основание е, е Конституцията, член 8. Ние имаме федерална структура, 16 провинции, има югентамтове в е, основните окръжни градове Общият брой на тези служби е 600. Има... Няма да се задълбочавам в структурата на тези служби. Има управление, естествено, има... структурата е сложна. Трябва обаче да кажа, че провинциалните парламенти са много тясно свързани с, службите за младеща, с югентамтовете и имат директна възможност за влияние и за сътрудничество. Закона за Югентамта и за защитата на младежите е закон, който трябва да гарантира защитата на младежите и децата. Този закон включва консултации за, за родителите, Включват се и разпоредби, които регулират спорни дела в областта на семейното право. Младите хора и младите семейства трябва да бъдат подкрепени в своето развитие чрез този закон. Това е формулиране в параграф 1 от закона. Тук се постановява и водещата роля на родителите като възпитателен елемент. Защитават се и интересите на децата. В закона е постановена и перспективата на образованието и възпитанието на децата. Благото на детето е приоритет – През 2008 година допълнително е регулирана материята за недостойно отношение към децата и нехайно отношение към децата. Амта няма по отношение на, на родителите право на възпитание, не би трябвало да има и намеса от страна на югентамта във възпитанието. Югентамта може да се намеси единствено вследствие на съдебно решение. А ако родителите са съгласни обаче и дадат своето съгласие за, нам... за предварителното предварителната намеса на югентамта, югентамта може да се намеси Ще спестя подробностите на отношенията между <clears throat> родители и югент Анта. Когато обаче има вече дела, параграф 15 регулира ролята на Югент Анта. Ролята е социално-педагогична подкрепа към съда, когато става дума за разводи и раздяла на партньорите. Целта е, е Югентамта да опосредства едно споразумение между родителите за отношението към децата. Ако родителите не могат да се споразумеят, благото на детето, интересът на детето е водещия, а не интересът на родителите. Съдът може да последва предложението на, на Югентамта, но не е длъжен. Съдът е независим в своите решения, така че няма споразумение или правила или влияние от страна на югентамта върху съда. При раздяла трябва да се, на партньорите трябва да се вземат предвид няколко основни аспекти, религия, като религия, например, местопребиваване на детето, култура на детето, в която то бива възпитавано. Например, темата здраве опазване на детето е много важна. По тази тема родителите трябва да се споразумеят и често тук точно има противоречие между родителите. Е, има най-различни конфликти между родителите на най-различни равнища и именно тук Амта играе опосредстваща и медиативна роля. Няма <clears throat> желание за отдалечаване или отграничаване на някой от родителите. 80, при 80% от случаите може да се постигне приятелско споразумение между родителите. Нямам актуалните цифри но около 15-18% след консултации могат да решат своите проблеми. От, е, става дума от родителите. А понякога обаче делата траят години наред и няма споразумение, няма разумни решения. В такива противоречиви случаи ние Ползваме нашите психолози и семейни терапевти. Те се опитват с родителите да постигнат общо решение. Семейният съд може да предложи също подкрепа или може да постанови такава. Това включва външна медиация, консултация или подкрепа, съдебна подкрепа. <clears throat> При определени противоречия се изискват експертизи, те служат единствено за гарантиране на интереса на детето. Семейният съд по този начин се опитва да, си, да, да получи по-ясна представа за ситуацията на детето. Родителите също могат да изискат консултация от югентамта. Децата по принцип биват изслушвани, изслушвани задължението за споразумение има определени граници, а, например, когато детето е застрашено, когато има насилие над него. So, Widerspruch. Außergerichtlich gibt es eine Aufsicht. Има възможност за извънсъдебно решение на споровете. Има възможност и за обжалване. Може обжалването да бъде подадено към съда или към Министерството на вътрешните работи, но там, това, но там се гледа дали по принцип обжалването може да бъде, може да бъде допуснато, не се гледа делото по същество. Възможни са и дисциплинарни производства или трудови производства. Едно решение на семейния съд може да бъде обжалвано в камерния съд. Там вземат решение специализирани съда, съдебни състави от Международния социална служба получих вчера статистика. До октомври тази година е имало около 700 телефонни запитвания. При 60% е ставало дума за отвличане на деца 14% за плащане на издръжка, 1% е бил, бил, са били запитванията за медиация. Германия, Испания и Франция са страните, които са най-проблематични, заедно с Русия, Тунис и Штатите. Много хора казват, е, страхувам се, че детето ми ще бъде отвлечено. <clears throat> Тук се говори и за процедура за връщане на деца. Тези цифри всъщност представят конфликтите между родителите, а не конфликтите между институциите. В някои случаи преживяваме и конфликти, които са много остри, които се проектират и от съответните инстанции. Е, казва се <clears throat> виновен е Югентамте или съда. Когато родителите не могат да се споразумеят, конфликтът се проектира и става дума за или-или решение. Когато конфликтите са между контрол, кон, културни, много често недоразуменията са именно с такова естество. Много е трудно в такива конфликти да се постигне споразумение – това въжи както за немските случаи, така и за междукултурните а, случаи. Много често виждаме, че родителят, който не може да се наложи, е, казва, че институциите са виновни. Няма систематично ощетяване на групи родители по признака, например, на това, че те са чуждестранни родители. Но трябва да кажа, че провинциите имат свои съдебни норми понякога, което води също до недоразумения в тълкуването на съдебните разпоредби. Много от делата, или поне някои от тях, е, когато особено делата са сложни, траят е, години и хората подават петиции, включително и при вашата комисия. Ние като югент, Амт се стараем да допринасяме за изглаждане на конфликтите. Понякога обаче родителите сами не искат да постигнат компромис. Родителите се страхуват понякога, че децата им ще бъдат отвлечени и че ще загубят контакт с него. Но искам да дам пример от практиката, който не е реален, а е основан на много случаи. Може да се случи така, че една майка драматизира ситуацията специално. Тя, бащата се бори за децата си, изпраща им подаръци, преследва ги в училище и води съдебен спор с години. Майката отказва контакт с бащата, като му нарушава правото за контакт с децата. Децата често обаче са лоялни към майката, и се отчуждават от бащата именно поради неговото държание. Имаме и трагични случаи, но когато човек се отнася сериозно към децата, децата може много да се постигне и в отношението към другия родител. Какво е опцията Възможно е детето да се постави в институция, така че ситуацията да стане неутрална и бащата да има достъп до децата наравно с този на майката. Това в, на практика не се прави, рядко се прави. Често <clears throat> между родителите се създава връжда, която не може да бъде потушена отвън всеки от родителите казва, че другият е неправ. Ситуацията се затвърждава. И трябва да кажа, че националността на родителите не играе роля тук. Става дума за личностно отношение и поведение, съотношение между родителите един към друг които тези неща отвън не могат да бъдат повлияни. Тази седмица се срещнах с съдии и експерти, дискутирах тези въпроси с тях. Мисля, че е важно да се каже, че тук а, трябва да признаем, има проблеми, има, има компетенции от а, междукултурно естество, е, хубаво е да има обучение за служителите на югентамта, на съдиите, за да се решават нещ... проблемите. Би било и разумно да има международен обмен между съдиите, така че структурите в различните страни, било то културни, социални и съдебни, да се познават по-добре. Е, би било хубаво и понятията, съдебните понятия, свързани с, с здравето и благоденствието на децата, би било хубаво и тези понятия да се знаят от съдиите в другата страна. Благодаря. Благодаря ви много. Давам думата сега на представителя на Европейската комисия Маргарет Труйте. Благодаря. Действително много петиции постъпиха, свързани с Югендант е, през годините. Е, някои, включени в днешния списък, вече са решени. Преди 3-4 е, години ние говорихме един случай, който обсъдихме миналата година. И ставаше дума за а, пълнолетни лица, след като тук а, се визират преди всичко правата на, а, на децата. Не зная защо трябва да се занимаваме с този въпрос. Комисията много внимателно разглежда всяка една петиция, която постъпва, няма универсално решение за тях. Всеки отделен случай се разглежда по-отделно. Интереса на детето им, има първостепенно значение. Това е предвидено и в законодателството. Има петиции, които все още не са оценени, някои, които са в списъка, вече са изпратени в комисията. Трябва да кажа, че не е констатирано в никой от случаите нарушение на европейското законодателство. След кореспонденцията между комисаря Рединг на времето и министър Шрудер беше постигнато съгласие комисията по петициите ще насочва петиции, свързани с Югендам, директно към националните органи. Когато става дума за родителски права на децата, имаме трудности в много държави, затова се струва да се помисли за професионализирането на службите за закрила на детето. Колегата от Югендамт вече спомена какви са проблемите за по-малките общини, тъй като не разполагат достатъчна степен с нужните познания. Затова трябва да се професионализират услугите, свързани с закрила на детето. Трябва да има правосъдие, което да е благоприятно за децата, така както е предвидено в документите на Съвета на Европа, да има изслушване на детето. Не трябва да се допуска произволно определене на възрастта, на която може да се изслуша детето. Има доста забавене в гледането на делата. Този въпрос беше повдигнат от много от ораторите. Комисията, както казахме миналата година, чита, че някои от тези случаи, които могат да бъдат представени като петиции тук, са свързани с дела, които са все още в ход и може да се представи в този случай едностранно каква е ситуацията. Необходимо е да се създават, не е необходимо да се създават неоправдани надежди за родителите. Ще дам думата сега на моите колеги, които ще засегнат по-конкретни случаи. Аз ще се спра на регламент Брюксел 2А това е един от инструментите, който беше споменат в петициите, заедно с предоставянето на документите. В регламента Брюксел 2 в миналото сме обсъждали обхвата му. Това е инструмент за съдебно сътрудничество и в каква степен комисията може да се занимава с случаи, които са ограничени до юрисдикцията, т.е. до определението на съда и до признаването и, прилагането на съдебните решения. На базата на опита от миналото искам да кажа, че реформата на регламента Брюксел 2А е в ход. Някои от проблемите, които бяха повдигнати и днес от страна на вносителите и от членовете на Комисията по петициите, са предвидени в реформата, която е в ход. Изслушването на детето е един от въпросите, който е предвиден в новия вариант на регламента, за да не се допусне в бъдеще да има отказ от признаването на съдебните решения на базата на разлики между държавите членки по отношение на стандартите за изслушване на детето. Също продължителността на производствата в бъдеще се предвижда да не отнема толкова много време. Всички знаем, че това е в интерес на детето да има бързо и ефикасно разглеждане на конкретния казус. Не можем да универсализираме решенията на отделните проблеми, които се поставят от носителите на петиции. Ние трябва много внимателно да проучим отделните случаи. И да дадем на всяка петиция точният отговор – също да дадем насоки на вносителя, какво според нас би било най-удачно да се направи или да се обърнат към съдилищата в държавите членки или към съда на, по правата на човека. Няма едно единствено решение, което да отговаря на всички петиции. Необходимо е да се направят оценки на всеки отделен случай по-отделно. Съгласни сме поне с някои от притесненията, свързани с дейността на Югендам. Презентацията, която чухме от Югендамт днес, показва, че е необходимо да се подобри познаването на европейските инструменти, на техния обхват, как функционират, функционират за да се избегнат бъдеще недоразумения. Също преразглеждането на регламента Брюксел 2А е важно. Трябва да продължи работата по обсъждане на всички тези проблеми с съдиите, с службите за крила на детето, какво може да се направи, за да се приложат процедурите, предвидени в европейското законодателство в интерес на детето. Благодаря ви. Аз искам да говоря по петицията на госпожа Башелие тя не е свързана с а, а, проблеми с Югендам, така беше казано от останалите. Става дума за смяна на името на детето. Действително, това е случай, който изисква а, съдебно решение, каквото още не е постановено. Така че опасенията на вносителката още не са реализирани. Но ако се случи това, от което тя се безпокои и а, германски съд а, а, постанови, че дъщеря й трябва да смени името си от а, името а, на майката, на името на бащата, който се е оженил а, за друга жена, Има коментари извън микрофон. I think I, I, I had mentioned that, but okay. Uh, да, аз мисля, че казах точно така, но ще кажа отново. Бащата иска дъщеря му да промени името си от името на биологичната майка на, на името на новата му съпруга. Това е факт. Това все още не се е случило, но ако стане, и ако вносителката прецени, че има нарушаване на правата и единствената възможност, която можем да помислим, обмислим, е вие да обжалвате на национално ниво пред съдебната система в Германия, както вие ясно казвате в вашата петиция, Европейският съюз няма правомощия в тази сфера. Това е в правомощията изключително на държавите членки. Съюзът може да се намеси само когато има промяна на името на национално ниво, което може да затрудни свободното движение. И ако вие не сте съгласна с евентуално решение, което да уврежда вашите интереси, можете да обжалвате и да се позовете на правата, които са защитени от Конвенцията от Нью-Йорк или Европейската конвенция по правата на човека, ако считате, че това е нарушение на правото ви на неприкосновеност на личния живот, може да поискате а, решение от германския съд, като се позовете на случаи, които не са пряко свързани с вашия, като кажете, че свободното движение на вашето дете може да бъде затруднено, защото името, промяната на името може да не се признае в Франция. Ако се промени името от Башелия на Юргенс, трябва да се провери дали във Франция тази смяна на името ще бъде признато. Ако Франция не го признае, тогава можете да кажете, че това може да засегне свободното движение на вашата дъщеря, тъй като ще има две самоличности в две държави членки. Можете също да използвате като аргумент факта, че може би става дума за евентуално, не казвам, че точно така, но евентуално, че Съда на Европейския съюз е разгледал спазването на принципа за свободно движение и принципа за недискриминация възоснова на националност. Ако Германския съд реши, че се смени, да се смени името на дъщеря ви, на базата на всички факти, изложени пред съда, включително този, че вашето дете иска името да се смени, но това може да се реши само от съд. Ако вие не сте съгласна с решението, можете да го обжалвате национално равнище пред германско съдилище, защото има такова задължение или пък може да искате да бъде направено а, тълкуване. Благодаря ви. Благодаря ви. Не ни остава много време. Затова ще дам думата на трима депутати, които поискаха думата. Ще разполагате с по една минута. Една минута е за петиционерите. След това трябва да приключваме. Първо давам думата на Енрике. за една минута. Наистина темата е трудна <clears throat> и особено от перспективата на децата и на родителите. Аз самият много съм се занимавал с различни случаи. Говори се за произвол на югентамта. Тук съществува един, едно сиво пространство, особено когато децата отиват в чужбина, много немски родители живеят в чужбина и там те живеят в зависимост. Югентамта често се намесва, когато става дума за изплащане на, на издръжка. Е, целта е децата да не страдат от бедност. И особено при международни бракове проблемите са по-остри. Проблем, ако обичате, казва председателката, приключвайте. Господин Виланд. Искам да, да задам въпрос към представителя на Тамта. Как, как стои въпроса с преводите, когато дадени родители не говорят немски? Второ. Не е ясно какви са, какъв е критерият за допустимост на петиции. Първоначалните петиции, които приемахме, говореха за разликите в съдебните системи и за систематичното ощетяване на ненемски родители. Аз съм адвокат. Аз занимавал съм се с семейно право. И в Англия, Франция, Полша, Литва, Германия има грешни или спорни съдебни решения, които могат да бъдат прецизирани и това въжи за всички области на правото. Но така е. Госпожа Питера. Благодаря формално. Зауважувам, че обецна на сад... Благодаря. Аз имам въпрос. <clears throat> Имаше камера, която снимаше вносителите само. Това не е неутрално. Ние сме в комисията по петициите и чухме само едната страна от конфликта. И това може да отсвети общественото мнение. Това не е непременно в интерес на детето. Това просто исках да кажа. The... Аз имам въпрос към представителя на Югендамта. Имате ли статистически данни? В колко случаи решението на съда съвпада с това на Югендамт или се различава от него? Би било интересно дали това е понякога, колко пъти съдебното решение не е същото, както позицията на Югендамт. Питер, за една минута. Да, правилно се каза, че когато родителите се карат, споразумение е трудно. Така е. Има петиции от Германия, Дания, Великобритания. Темите са сходни. И искам да помоля колегите да вземат предвид, че ние не сме съд. Ние искаме да помислим какво може да направим на европейско равнище. Обучение, това беше ключова дума. Обмен на съдии. Повече информация за компетенциите на съдилищата и службите. Тук трябва да работим. Но нека не събуждаме и фалшиви надежди у вносителите. Господин Мартинс. Да, съвсем накратко една забележка, която беше направена председател на комисията с който се интересуваше, че има някои закрити петиции. Това не значи, че проблемът е решен. Това не е технически проблем, а политически. Това е важното. И далеч съм от идеята да съда кой да е. Утре, ако има петиции срещу Франция и Испания, по същия начин ще бъдат разгледани. Но това са факти. Ние получаваме хиляди и хиляди жалби срещу тази институция. Съжалявам, независимо от качеството на представителя на Юлиан Тамт, той не отговори на въпроса, който беше зададен в рамките на нашата работа. Има известен брой въпроси, той представи Юлиан Тамт. Това, което предлагам, освен госпожо председател, ако искате да се върнем пак на този въпрос. Добре. Иначе бих направил едно предложение, работно, например, след работата, която ще завършим в групата, да се разберем за цяла поредица от въпроси, съвсем конкретни, които да изпратим на немските власти, и да ги питаме дали сте съгласни, разбира се, да, да получим а, съвсем конкретни органи, за да може да нещата са ясни. Благодаря, Елеонора, за една минута. След това ще дадем думата на вносителите. Да, аз също искам да се спра на факта, че не сме получили никакъв отговор на въпросите, които бяха зададени в началото на моето, изказване днес от страна на Юген Дамт. Така че мисля, че е много важно да продължим да настояваме с тези е, въпроси. Белким е, се получи някаква писмена, е, писмен отговор. Искам да разбера как, къде е тази дефиниция на Соргирект в Гражданския кодекс, къде е определението за кинезвол, върховния интерес на децата. Не сме получили отговори на тези въпроси. И аз се връщам също, да се обръщам към Европейската комисия, за необходимостта да се е, разшири нашия поглед върху тези системични елементи, системи, които ние трябва да разгледаме и с които трябва да се справим. И разбира се, специфичните случаи са основата на нашата работа, но трябва да успеем да сложим правилните очила и да четем и да анализираме системичните проблеми в е, тази система. Да. Ahora por un tiempo de dos minutos daré la palabra para que responda. Сега за две минути давам думата на представителя на Югендант и след това по две минути за вносителите. Не всички ще имате възможност да се изкажете, така че трябва да изберете един, който да говори. Ще бъде кратък. Сега за името аз говорих това с, съдеб... съдиите, семейните съдии. Въпросът е какво е значението за детето, промяната на името. За детето нещата са важни. иска ли детето да принадлежи към новото семейство или пък иска да запази своята идентичност, или пък иска да промени своята идентичност. Двете неща са възможни, по двете неща може да има преговори няма решение, така че е, трябва нещата да се, да се прецизират от гледна точка на детето. Сега, работният език в Германия е немски. Ние получаваме запитвания от други страни, които са на чужди езици и в Берлин поне е така, когато ние или пък един съд получи на чужд език някакво запитване, съдът превежда текста. Така е решението. Няма статистика за <clears throat> съответствието между решенията на Югентамта и Герихта. Югентамта не взема решение, той издава само становища по дадена ситуация, която които становища са неутрални и обективни и по принцип не съдържат решение за приоритетите в е, конкретния случай. Е, тези становища имат консултативна стойност. Е, малко по-различно е становището, когато детето трябва да бъде послонено някъде благодаря. Сега за две минути един говорител на вносителите. Микрофона. Моля да се включите. Um, ja, hallo. Ich bin der Sohn von... Здравейте. Аз съм синът на госпожа Майер. Искам да кажа нещо за е, е, това, което каза господин Хофман. Той каза, че когато децата се, е, че когато родителите спорят, много е трудно да се защити детето и че тълкуванията са различни. Когато е, майка ми отиде в Германия, аз бях запитан от Юген там къде искам да живея. Аз казах няколко пъти, че искам да живея при майка си. Аз бях питан толкова много пъти и толкова много трябваше да е, обяснявам, че накрая казах семията. Тогава Югентамта взе решението, че в интереса на детето е да живее при бащата. Така става, така се получават грешните тълкувания. Благодаря. След като изслушахме всички, предлагам следното. Работната група ще събере всички въпроси, ще ги представим на германските власти. Ние нямаме компетенции в тази област. Искам да благодаря на всички участници, на всички вносители и обявявам заседанието за закрито.